Инициамо. Колеги, започваме. Бенвенути! Добре дошли на всички. Радвам се, че сте се върнали. Прекрасни, починали сте си, свежи и сме готови за една есен, която ще е пълна с отговорности, с задачи и много законодателна работа. Започва заседанието на нашата комисия. Ако няма никакви бележки по дневния ред, мога да го обявя за прият. Трябва да кажа, че превода днес е на всички езици, които предлага Европейския съюз. Uh, vorrei anche informarvi perché non l'avevamo fatto ancora. Искам също така да ви припомня нещо, което не сме свършили. Една важна мисия се проведе в САЩ. Тя беше точно преди лятната ни почивка от 14 до 17 юни в тази е, мисия участваха нашия председател и девет колеги от комисията. През четирите дни имахме заседания на най-високо политическо ниво. Срещнахме се с министра на земеделието, господин Том Вилсак, представителят на САЩ, за тър... търговски представител на САЩ Рон Кирк, госпожа Деби Стебенал, Сенатска комисия, и участвахме в един много интересен дебат в ООН с заместник генералния секретар Роберт Ор, както и представители на най-важните организации, които се занимават с продоволствена сигурност, като ФАО и Световната е, продоволствена програма. Както знаете, в момента е, се прави ревизия на Американския закон за храните. Както знаете, ние пък се занимаваме с реформата на ОСП, така че паралелно върват тези процеси. Беше интересно за нас да разберем какви са техните инструменти, които използват при изготвянето на своята на своя закон, различните програми, както допълнителната им програма за подпомагане на храненето, като не по економически причини. Това отговаря на нашата европейска програма за подпомагане на бедните с различни хранителни купони. Смята се, че това е един голям успех, тъй като защитава интересите на земеделска Америка и дава възможност за развитие на селските райони. И накрая също така имахме много дискусии с нашите партньори, колеги в САЩ. Разисквахме различни проблеми, които все още не са разрешени в отношенията между САЩ и ЕС. Както знаете, проблема с хормоните, говорихме за месото, говорихме също така и за нашите европейски интереси. Многократно на господин Вилсак, както и на господин Рон Кирк, министър на търговията, е, заявихме, че трябва бързо да се намери решение за износа на европейско месо. Както знаете, сега този износ е блокиран след кризата с е, лудата крава. Господин Вилшак е, всъщност заяви, че ще направи всичко възможно да се предприемат такива мерки в законодателен план тази есен. Така че се надяваме тази важна мисия наистина да доведе до крачки напред. Освен това имахме и една, едно посещение в Виньярд, Барбсвил Виньярд. Много интересно беше това посещение, защото видяхме инвестициите, които са европейски, в Вирджиния. И накрая, както казах, имаше едно заседание в Нью Йорк в ООН с представители на международни институции, които се занимават с продоволствена сигурност. Европейския съюз играе голяма роля в развитието на различни видове помощи, които се предлагат в сферата на продоволствената сигурност и това бе посочено от нас. Е, разбира се, Поканихме колегите да дойдат на заседание на нашата комисия и се надяваме те да ни посетят в Брюксел. Всички те са колеги, с които се срещнахме в Вашингтон. Благодаря ви. Сега можем да преминем към трета точка позиция на парламента относно проекто бюджета за 2012 във вида, в който е изменен от съвета всички раздели. Докладчик по това становище е Луиш Капола Сантос. Джейн иска да, Джим иска да каже. Благодаря ти. Исках а, да повдигна един друг въпрос, обаче нещо, което ме притесни а, по време на лятната ни почивка. Защото като че ли в а, комисията, в генерална дирекция а, земеделие като че ли си почиват, защото и пък и изтича много информация. И то систематично изтича информация. Едва ли това става случайно? Аз не, не смятам, че това някак си се е случило без да има на, а, нарочна умисъл. Напротив, има умисъл. Комисията нарочно го е направила. Не знам защо са го направили, но го направиха в различни сфери, свързани а, с а, текстове, които през октомври би трябвало да се приемат. Когато има изтичане на информация, обикновено или някой, е, който е фотокопирал, е оставил нещо, някоя е секретарка нещо е забравил, но не може да изтече цяло предложение, цяло дело, цял файл. Трябва да получим отговор от Европейската комисия как се случва това. Защо има такова изтичане на информация? Защо в земеделието винаги информацията някакси прескача нашата комисия. Защо информацията тече право към вестниците, а не към нашата комисия тук. Така че трябва да зададем този въпрос и трябва ясно да го заявим пред тях. И аз трябва съвсем ясно да кажа, господин председател, ние носим огромна отговорност през едните 18 месеца. Това е един от най-сериозните въпроси, с които ще се занимае този парламент, защото засяга въпро... живота на хиляди, хиляди, хиляди в Европа. И в а, нашите ръце всъщност е инструмента, който да подпомогне техния живот. Ние трябва да си свършим добре работата. Искам Европейската комисия да го направя. А какво правят те? Те пускат информация нарочно по вестниците. Най-малкото, което можем да направим е да извикаме един комисар и той да заяви пред нас защо информирате всички други в Европа преди да информирате нас. Ние сме хората, които отговарят и носим отговорност. Не зная какви са машинациите вътре в комисията, как тъкат разговорите, дали една генерална дирекция се опитва да надцака друга генерална дирекция или нещо друго се случва, а, или се опитват чисто и просто да подат информация на вестниците, които се интересуват от земеделието, но ние сме тези, които отговарят по този въпрос и ние трябва да го искаме това. Ние трябва да изискаме някой от комисията, ако не комисар, някой друг, да ни обясни какво се случва. Неприемливо е това за мен и смятам, че ние трябва да протестираме. Грация, Джим. Благодаря ти, Джим. Мисля, че всички изподелят твоето становище. Много е лесно да се генерират такива изтичания на информация, когато се обменя информация между отделните служби. Ако няма други, които искат да се изкажат по този въпрос, ще продължа обаче по дневния ред и веднага ще дам думата на колегата. Трета точка, след това трябва веднага и да гласуваме, така че след дебата ще гласуваме по измененията по бюджета, които са представени от нашата комисия. Става дума за проекто бюджет 2012 година, така както той е реагиран от съвета. Ще гласуваме общо на 19 септември. Представени са 82 изменения. Голямата част от тях всъщност са свързани с предложението на Европейската комисия за бюджет, които са видоизменени от позицията на съвета. Други пък изменения са свързани с пилотния проект, който е предложен от Агри на предишни етапи. Или пък се предлагат нови пилотни проекти. Давам веднага думата на господин Капола Сантос, който да представи проекта и след това ще гласуваме. Имаш думата. Muito obrigado, Presidente. Е, eu queria desejar a todos os colegas. Благодаря. За начало, позволете и на мен да ви пожелая добре дошли след вакансията. Надявам се, че лятната отпуска ви е позволила да отдъхнете и да заредите батериите. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря и на всички, които изготвих изменения. Благодаря, разбира се, и на службите на комисията, които бяха изключително услужливи, изключително ефикасни. Знаете, че предложението, което стига до нас от съвета, представлява изключително орязване спрямо началното предложение на комисията относно свързаните разходи с овощарският бранш по-специално, както и с така наречената схема за плодови закуски. Затова предвижданията които можем да направим, са в следната посока. По-реалистично е предложението на комисията 69 милиона, тъй като се основава на средно претеглената стойност от минали години. Много от измененията са насочени именно в тази посока и целят да извадят отново на бял свят началното предложение на комисията. Предложението Деланш е свързано с обещетенията, които трябва да се изплатят на пострадалите от кризата земеделски производители в Германия. Това е едно предложение, което аз бих посъветвал да приемем. Други предложения обаче, особено свързани с пилотни проекти, не мога да кажа същото за тях, не ги подкрепям, тъй като са свързани с нерешени още въпроси, които са висящи, тъй като няма окончателно решение за бъдещата ОСП. Така че предложението, което смятам, че днес ще приемем, приемем и пледирам да го приемем. Смятам, значи, че това предложение ще представлява добра изходна основа за работата на комисията по бюджет. Надявам се, че те ще приемат нашето предложение. Благодаря. Благодаря ти, Луиш. Ако няма други изказвания, ако всички носите картите си за гласуване, аз предлагам да започнем с гласуването. И така гласуваме. предлагам на блок да се гласуват всички изменения, които са, са свързани с с всички тези суми, които са пред, направени преди е, казаното от съвета. Първите шест изменения. Моля, гласувайте по първите шест изменения. Прекратете гласуването. И така, Одобрено е всичко в този блок. Преминаваме към 5.2. 26. Пилотен проект. Моля, гласувайте. 52-26. Прекратете гласуването. Приема се. 52-28. Луис. Извинете, господин председателю. Може би все още не съм съобразил какво трябва човек да си носи, когато идва след отпуска да гласува. Извинете ме, значи, моля да ме броите на ръка, мене и колегата до мен, защото не си носим картите. Благодаря. Добре, ще го имаме предвид. 5228. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 5272. 5272, моля гласувайте. Кюсо. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Следващото 5-2-6-5. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 52-79. Моля, гласувайте. 5279. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 5241. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Да. И сега 52.8.0. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега 52.73. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5268. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пет, две, седем, пет. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5245. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 5269. Моля, гласувайте. 5269. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 52. 52-81. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 52-71. Моля, гласувайте. 52-71. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 5223. Моля гласувайте. 5223. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 5266. Моля, гласувайте. 5266. Прекратете. Одобрява. приема се. 52, 51. 52-51. На следващата страница, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по 52-52. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 52-67. Пет, две, шест, седем. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Не. Два. Добре. Отхвърля се, значи. Отхвърля се. Сега гласуваме по 52-32. Моля, гласувайте. Какво искате да кажете? Um, Искам беше разделно гласуване по 52-52. Първо по общата бележка за значението на това изследване и също така беше поискано гласуване за разширяването на обхвата. Ние смятаме, че това не е правилен сигнал. Именно за това а, поискахме разделно гласуване. Добре, извинявам се. Госпожа Деланш, извинявам ви се, гласуваме 32 отново. Първа част, моля гласувайте по първа част. 52-32. Прекратете гласуването, приема се. И след това гласуваме 52-32. Втора част, моля гласувайте. По втората част, прекратете гласуването, отхвърля се. Сега продължаваме нататък с 52-34. Моля, гласувайте по 52-34. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 52-27. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по 52.24. Моля, гласувайте за специалната премия за говеждо. Отхвърля се. Прекратихме гласуването. Така, сега къде отиваме? Преминаваме към 52.74. Моля, гласувайте по 52.74. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 5270. 5270. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5231. Моля, гласувайте по 5231. Отхвърля се. Прекратихме гласуването. Отхвърля се. Сега 52.30. 52.30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 52.25. 52.25. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 52-29. Моля, гласувайте. 52-29. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега преминаваме към 5257. Моля, гласувайте по 5257. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 76, т.е. 52-76. Приема се. Беше приключило гласуването и е прието. 5276. Приема се. Сега ще гласуваме по 5278. 5278. Моля, гласувайте. 5278. Прекратете гласуването. Приема се. Пет, две, тринадесет сега. Моля, гласувайте. 5, 2, 1, 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 5277. Моля, гласувайте. Не. Господин Тарабела поиска думата. Благодаря, господин председател. Вие знаете, че това са малко изключителни обстоятелства. Осмихваме се и не знам защо. Искам с вашето разрешение да гласуваме по едно устно изменение. Аз говоря за 060708. Това е един пилотен проект. Тук става дума за да се създаде една а, мрежа за подкрепа, социална подкрепа на а, замеделието в Европа, в, не само а, да има а, подкрепа и за други държави, например и в а, Португалия, защото а, по проблема е в всички държави в селскостопанската сфера. Например, мрежата за Франция, Белгия и Германия става дума за четири различни мрежи. Те работят с, селски стопанства, които срещат трудности. но ние не говорим за това. Ние говорим че много хора са в тежка ситуация и би трябвало да а, а, постигнем нещо. А, а, данните пристигнаха едва в края на вакансията. А, тук става дума за 348 милиарда евро за един проектен пилот, който ще бъде а, е, дефиниран по-късно. Аз искам да помоля в цялата група, включително докладчиците в Сянга, виждам госпожа Деланг, виждам и господин Силвестрис, той вероятно ще се усмихне на моето искане. Именно за това говоря за а, извънредни ситуации. Всъщност става въпрос за нещо съвсем легитимно. Не искам дерогация от а, а, процедурата и ще ви благодаря, ако а, изпълните моето желание. Благодаря ви, господин Тарабела. Ето, чухте, има такова предложение за устно изменение. Знаете какви са правилата, когато има такова предложение. Ако всички са съгласни, секунда, ще дам думата на госпожа Деланш и на господин Силвестри след това. Искам само да кажа, че за да може да бъде одобрено едно устно изменение, трябва всички да са съгласни. Тоест, да няма нито един против. Давам думата на госпожа Деланш. Пой благодаря, господин председател. Аз много добре познавам тези проблеми. В един момент, в който замеделието и селското стопанство е изправено пред големи трудности, Едно подобно предложение е много полезно. В, в Холандия има телефонна линия, на която могат да се обаждат селските стопани, ако имат проблеми. И това предотврати редица самоубийства. Аз виждам значението на подобни програми, господин Тар, Тарабела. Но ние сме също така европарламентаристи. Аз а, бих гласувала за всичко, което споменава пет държави от 27. Ние обикновено работим а, и постигаме компромиси без много да губим време. Аз подкрепям идеята, но нека да подходим европейски, да го формулираме така, че да се отнася за 27 държави, а не само за пет. Благодаря на госпожа Деланш. Поиска някой дума. Да мисля, че господин Десилвестрис. Не. Не. Добре. Господин Тарабела, за да отговори. Съвсем накратко, да, аз напълно съм съгласен с това, което каза колегата, но съществува една а, мрежа, която съществува в някои държави, но трудностите съществуват във всички страни на Европейския съюз, за всички лица, които са активни в селско-стопанския сфера. Естествено, ще създадем това ядро, което след това ще се открие, ще се отвори за други държави, в които подобни служби съществуват, но все още не са включени в европейската мрежа или още не съществуват, но биха могли да се отворят към други държави. Има такива служби за изслушване и помощ на селски стопани, които са изправени пред трудности. Деланжа. Госпожо Деланш. Е, винаги е хубаво, когато човек говори френски, е, но не винаги е съвсем ясно. Ако махнете думите Франция, Белгия, е, Португалия и така нататък, ще подкрепя вашата идея и ще подходи европейски. Ако станат обаче тези държави, независимо от красивото френско встъпление, ще продължавам да бъда против против. Така че ако премахнете а, опоменаването на съответните държави, ние бихме могли да приложим идеята за всички 27 държави членки и вие ще имате моята подкрепа. Може да се направи, ако всички са съгласни, може да се включи това предложение на госпожа Деланш, т.е. да не се споменава у нези държави, където вече съществува тази система, да се прави някакъв списък, ами да се каже, че в бъдеще може да се прилага във всички 27 държави членки. Ако това предложение приема господин Тарабела, мисля, че всички ще можем да одобрим това, господин Тарабела. Да, всъщност това ще бъде една мерка, коя, мярка, която аз приветствам и ако никой не е против принципа, това ще даде възможност да се приеме тази идея и всъщност да се създаде една мрежа, която вече не съществува. Аз бих казал, разбира се, да. Вярно, че френски е един шармантен език, но и е, е, нидерландския също и аз мога да говоря и нидерландски. Именно за това аз искам да кажа, че това е едно добро встъпление в тази тема. Това е един проект и всички, които биха искали да се включат в този проект, биха могли да го направят. Естествено, не искаме да отхвърлим и швейцарците, които също биха се включили. И така, тъй като идеята а, е, това е една, една обещаваща идея. И така, с предложението госпожа Деланш, без да се споменават държави, като се има предвид, че това ще се отнася всички 27 държави, хайде да гласуваме за това устно изменение. Моля, гласувайте по устното изменение. Прекратете гласуването с а, а, е, така направените изменения. Приема се. Продължаваме нататък. Марк. Марк, поздравления. 77. 52-77. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 52-22 на Дантен. Моля ви, гласувайте по 22. Прекратете гласуването. Приема се. 52.12. моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. E и накрая 52 Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. приключихме с това. Няма заключителен вод, защото това е само част от другите неща и с това приключихме гласуването за днес. Искам да ви припомня, че за измененията към текста има съответен краен срок и това е 5 септември 12 часа. Благодаря на всички. Преминаваме към четвърта точка. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за изменение на регламент 1698 от 2005 на съвета относно някои разпоредби, свързани с финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансова стабилност или са застрашени от такива затруднения. Скъпи колеги, като Виждате в каква криза се намират е, част от държавите членки. Европейската комисия излезе с едно предложение, чиято цел всъщност е да увеличи вноските в фондовете и в е, програмите за селско развитие от 85, с, до 85 и 95% съответно. Е, тази програма излиза тази година и няма да има някакво въздействие в миналото всъщност няма да окаже своите въздействия върху 2011-2012. 2007-2013 програмния период няма да бъде променен и няма да има въздействие върху оперативните програми. Трябва съответно да изберем докладчик по това предложение и не виждам обаче представител на комисията. Госпожа Дормал Марино трябваше да дойде, но виждам заместник директора Лонго, Алдо Лонго. Благодаря ви, господин председателю. Доколкото разбирам, колегите закъсняват, но се надявам да успеем да се справим, защото виждам, че се приближават. Много е ясно предложението. Освен това, имаме възможност да представим духа на това предложение. От наша страна, мисля, че няма какво толкова да се добави ново и нямаме други бележки. Благодаря ви. Благодаря ви, господин директор. Благодаря. Е, може би аз избързах нещата. Искам да се извиня. Колегата Дормал Марино още не е дошла. Така ли е, че тя те ще да каже нещо съвсем кратичко? Говорим за едни програми за развитие на селските райони, говорим за възможности, които ще се предоставят на държави, които се намират в криза, имат финансови е, затруднения, да могат да увеличат е, дела на европейско финансиране. Има такива държави, Гърция и Португалия и други, така че смятам, че можем да продължим нататък. Марин Магинес има думата. Много благодаря, господин председател. Мога ли да помоля комисията да ни даде практически примери? Тук това е свързано с казаното от Джак Николсън във връзка с изтичането на информация по общата селско-стопанска политика. Това предложение е създаде едно оживление във връзка с наличните фондове. Доколкото разбирам, няма допълнителен бюджет. Аз наистина мисля, че комисията трябва съвсем по-ясно да ни каже какви са възможните предимства за държави, изпитващи трудности, макар че а, ако се откажем от някои мерки в пауза на други, това може би ще донесе някакви предимства. Затова смятам, че комисията трябва да бъде по-ясна от, относно практическите паузи. Благодаря ти. Мисля, че господин Лонго ще може да ви отговори. А, още един въпрос има. Изчакайте, изчакайте да чуете и него. Имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Съгласен съм с госпожа Магинес. Ние трябва да имаме нещо като рамка в писмена форма във връзка с унеси държави, които биха имали право на повече финансиране, за да реагират на кризата. Искам да помоля комисията да ни даде представа за становищата и предложенията си в този смисъл, за да знаем за какво става дума. Пирос Даниелис искаше да каже нещо. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам предложението на комисията, защото тя прие един много деликатен подход във връзка с една трудна ситуация, пред която са изправени някои държави и по-специално техните селски стопани. Затова искам да помоля, да попитам комисията дали са съгласни че предвид намаленията в общите бюджети, комисията съгласна ли е, че е важно да има нещо като облегчаване, за да може измененията, които внасяме за графици и за процедури, да може да бъдат прияти. Благодаря ти, Спирос. Господин Яр поиска думата. Е, е, е, Благодаря, господин председател. Струва ми се, че предложението на комисията изглежда доста логично и приемливо, обаче ние нямаме конкретните данни черно на бяло на хартия. Затова искам да запитам кой е, ще отговаря за дефинирането на трудна ситуация. Как ще се определи това чрез някакви математически модели, ли, които ще а, определят за кога се отнася това, дали това ще засегне всички програми или само някои конкретни. Например, ако търсим някаква помощ от Европа, това означава ли, че ще има повече проверки, които ще се извършват? И а, дали ще има по-стриктен контрол за начина по който се предоставят средствата? Господин Реймес. Искам също така да се съглася с това, което каза господин Яр, но и аз имам въпрос във връзка с логиката на това. Ако не повишаваме средствата, които искаме, също време, но повече средства ще се изразходват за тази политика от бюджета на Европейския съюз. И логичният въпрос е откъде ще дойдат тези средства. Ако спестяваме или ако има пари, които е така си се търкалят, е, това ми се струва, че не е, е смислено. Аз мисля, че парите не падат от е, дърветата. Господин Алдо Лонго, сега ще отговоря на вашите въпроси. Имате думата. Благодаря ви. Ще се опитам да направя всичко възможно, доколкото ми позволяват познанията, да заместя нашата директорка, госпожа Дурмал Марино, която така ли че ще дойде след малко. Предложението всъщност се състои е, в даването на една възможност на определени държави членки, по-специално на пет такива, да вдигнат нивото на съфинансиране по програми за развитие на селските райони – които се финансират от Фонда за развитие. Това ниво може да бъде е, повдигнато до максимум 95% по райони, които влизат по целите за конвергенция, а пък онези, които са е, на Егейските острови, до 85% в другите региони. Това на практика означава, че общият обем на общностно финансиране ще си остане същия. Тоест, ресурсите са тези, които имаме. Тези ресурси са заделени за съответните програми още от самото начало, но нивото на национално съфинансиране може да бъде намалено, като на тази пък държави членки и региони се дава една възможност една възможност да включат публични средства за съфинансирането на тези програми. Необходимите средства ще бъдат по-малки от националните бюджети. Направи се едно тълкование, че общият обем на програмите цялостно, общностно на Съюза и национално, на национално ниво е по-ниска. Това е отговора на един от основните въпроси, който ми бе зададен. Освен това, искам да, изясня, да из, доизясня още няколко въпроса, които бяха повдигнати. По точни отговори ще ви даде нашата директорка, която за секунда се появи на вратата и изчезна. Най-вероятно след мъничко ще дойде при нас. Може да се види какво ще бъде общото въздействие, разбира се, на тази мярка в економически план за отделните страни. Аз в момента не мога да изляза с някаква цифра на конкретното въздействие и за това най-вероятно могат да се направят някакви хипотези, някакви а, прогнози за това какво добро ще донесе тази програма, но не мога да ви дам цифра, не мога а, да дам някаква конкретика. Сега мога да дам думата, разбира се, на колежката, която ще представи различни детайли по това предложение. Е, Много ви благодаря, господин Лонго. Е, добре дошли, госпожо Марино. Преди това обаче искам да дам думата на госпожа Магинерс и господин Реймерс. Мариан е поиска думата и след това на Реймерс. Благодаря. Може би от лятната вакансия са малко по-бавна, но мисля, че трябва да имаме повече яснота по този въпрос. Държавите членки имат, да, отдават ли приоритет на някои проекти, така че средствата да бъдат насочени към по-малко проекти, но а, ако се увеличи финансирането, а, какви какви са тези съотношения. Ще, ще приема, че съм глупава, но моля ви се, обяснете ми. Вероятно обяснението е просто, но аз може би не го разбирам. Искам практически да разбера, тъй като става дума за приоритет към определени проекти или в някои държави се прилагат тези мерки. Благодаря. Благодаря. Много благодаря. И аз си задавам някои въпроси, защото финансирането остава сякаш едно и също и се предвижда по-малка част от финансиране от страна държавата членка. Това помощ ли е за тях или точно обратното? дали не би трябвало да финансираме, да подпомагаме финансово по-малък брой проекти и с това да компенсираме. Моля да чуя мнението на комисията. Благодаря. Луиш Капула Сантос, след което госпожа Марино от комисията. Го Луиш. Благодаря, господин председателю. Много съм озадачен от факта, че е толкова трудно за някои колеги да намерят обяснение на идеята за европейската солидарност. Искам и аз нещо да кажа по този въпрос. Представете си държава членка с бюджетни затруднения. Държава членка, където се въвеждат драстични мерки, които бият направо по здравеопазването и по образованието, например един от основните сектори, откъдето най-малко може да се орязва е именно селското стопанство. Селското стопанство, с други думи, има нещо като втора възможност, благодарение на програмите за европейско финансиране и благодарение на схемата за национално съфинансиране. Ние сега предлагаме да увеличим делът на европейско финансиране за сметка на облегчаване на национално равнище. Това, разбира се, не се отразява в никакъв случай, даже с цент на нашето европейско бюджетиране. Нещата са много лесни, виждате. Лесни са за обяснение, надявам се да са лесни и за схващане. Горещо се надявам да няма други държави членки, които, да няма повече държави членки всъщност, които да трябва да искат такъв вид помощ. За какво става дума? Става дума за това парите, които се отпускат на една държава членка, да продължат да и се отпускат за сметка на по-малък брой национално финансиране. Благодаря. Госпожа Марино има сега думата. Much, Много благодаря, господин председател, и моля да ме извините за това, че пристигнах късно. Ние предвиждахме по-дълъг дебат по предишната точка. Направо ще се впусна в, по темата. Ще отговоря на трите въпроса на госпожа Магинес, Реймерс и господин Каплов Сантош. Няма да има увеличаване на бюджета. Това, което ще има, е, е ще има намаление на националното съфинансиране. Това очевидно означава, че ще има по-малко проекти. Това е така. Също времено обаче за унеси държави членки, които наистина нямат възможност на този етап да съфинансират проектите, това ще означава, че те ще имат възможност да се възползват от програмите за развитието на селските региони, да не, е, това ще помогне за нарастването, за растежа на съответните държави. Искам да кажа още две неща по този въпрос. Първо, съществува възможност за дадена държава членка да намали националното съфинансиране. Това, разбира се, не е задължение, а възможност. Държавите членки сами ще решат дали ще а, се възползват от тази възможност. Това на първо място и на второ ние предполагаме, че проектите, които ще бъдат засегнати, вероятно биха били финансирани в периода 2014-2015 година. Да се надяваме, че в този а, период вече ще действат а, новите програми за развитието на селските райони и а, като се надявам, че това, което ще бъде загубено като проекти, отново ще може да бъде включено в новите програми за развитието на селските региони. Това е една възможност, която се предоставя на Гърция, Португалия, Ирландия, Латвия, Румъния. Това не е задължение. Господин председател, ако искате да продължа с едно по-голямо представяне, по-широко представяне, е, направете е, каквото искате. Да, аз мисля, че вече е ясно, че няма да има увеличение на бюджета изобщо. И държавите членки, ако се срещат с някакви трудности, могат да разчитат да пренасочат ресурсите си за финансиране на по-малък брой бюджети. Това би означавало, че правилото с 50%, което се прилага за националното съфинансиране, би трябвало да се приложи. Господин Ян Яр, извинявайте, моят въпрос не получи отговор. Кой ще реши дали става дума за извънредно положение, дали ще има някой а, пунктове, които ще определят с математическа точност въпрос и на какъв етап ще се реши това. Госп госпожа Мари, Марино, господин въпрос на господин Яр беше зададен преди да дойдете. Отви списъците за съфинансиране и какви критерии се използват за изготвянето на вашия списък? Може ли списъка да бъде разширен или намален? Можете ли да ни дадете повече информация? Отговор не. Списъка не може да бъде разширен Списъка на разпоредбите се отнасят само за унеси държави членки, които в момента получават подкрепа чрез европейски механизми за помощ, европейския механизъм за стабилност, платежните баланси на държавите членки, минималните финансови помощи са финансовите баланси на държавите членки и предишните стабил... Е, механизми за стабилност. И само държавите, които се възползват от тези механизми, могат да имат полза и да се възползват от по-високото съфинансиране. Позволете ми да добавя също така, че онези държави членки, кои, а, които ще решат дали използ, да използват тези механизми, ще трябва да а, направят предложение за изменение на програмите за развитието на селските райони и по този начин трябва да се гарантира тези предложения да не застрашават общата стратегия, така че предложенията да не изменят а, баланса, който е постигнат с сегашните програми за развитието на селските райони. Разбира се, ние а, с нетърпение бихме желали да започнем дискусията с държавите членки, веднага щом те са готови. И така, има им още едно желание за вземане на думата от господин Хашвет. Благодаря ви, господин председателю. Две неща искам да кажа. Едното е свързано с управлението на програмите. Може ли Европейската комисия да каже по отношение на оценката на въздействието? Какви усилия полагат там? Смятат ли, ако не правят такава, да направят оценка на въздействието? Няма как да не забележа, че изборените в списъка са онези, които най-често имат най-много резерви, изразени в докладите на, на Сметната палата, когато се правят одити. Така че ще има ли по-стриктен контрол за това как се разходват средствата в тези държави? И така, госпожо Марино, може да говорите. Не е извършвано задълбочено проучване на въздействията на тези мерки. Вие си спомняте, че те бяха приветствани от Европейския съвет, те бяха подкорети от председателя Барозо. Това са спешни мерки, тъй като тези държави членки изпитват е, особено тежки бюджетни е, намаляване на бюджета. Що се отнася за контрола на управлението, нямаме никакво намерение да го отслабим. Точно обратното съфинансирането се увеличава, но това не означава, че ще има отслабен контрол на а, механизма на управление, точно обратното. Мисля, че всички любопитни научиха това, за което бяха любопитни. Може да преминем към следващата точка, разбира се, ако няма желащи да си изкажат. А следващата точка е че комисията може да си тръгне. А, и можем да се види на 19 септември. Координаторите след 10 минути заседание. Останалите може да си тръгнете. Благодаря на всички и до следващото ни заседание.